групата на ЕКАРЕ. Сега преминаваме към доклада на госпожа Хюбнер господин и господин Лайнен. Ще дам думата на докладчиците веднага, но моля да имате предвид, че се движим с известно закъснение, поради което трябва да се придържате стрикно към отреденото ви време за гласуване. Госпожо Хюбнер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Тук, защото решихме да променим, да реформираме избирателното право на Европейския съюз, което датира от 1976 година. А тогава, както знаете, Европейския съюз преживя кардинални промени по отношение на своята размер и по отношение на своите държави членки. А самият Европейски парламент също сериозно се промени. Броят на членовете му нарасна, но се увеличиха и правомощията му, му и въздействието на неговите решения върху живота на гражданите на Европейския съюз. Също няма нищо очудващо факта, че искаме да усъвременим акта за избира отношението на Европейския пар... парламент, за да може, освен това, парламента сам да взима решения за това как ще се избират неговите членове. Всички имаме опит с изборите за Европейския парламент, които продължават да бъдат прекалено национални избори. Не се обсъждат общо европейски теми по време на изборната кампания, няма достатъчно ясно европейско измерение в този изборен процес. Ето защо ние предлагаме промени в акта за избирането на членовете на ЕП от 76-та година. По този начин даваме възможност на членовете на Европейския парламент да вземат решение за датата на провеждане на изборите. Също така бихме искали да се гарантира, държавите членки да гарантират гарантират, че всички европейски граждани, които живеят вън и извън Европейския съюз, имат възможност да а, гласуват. Също така искаме да се избегне възможността за двойно гласуване и да се гарантира възможност за електронно гласуване, гласуване по интернет или гласуване по почтата. Хората с а, а, ограничена мобилност със сигурност ще се възползват от тази възможност. Знам, че някои се притесняват от електронното гласуване, но то може да бъде безопасно и пример за това е Естония, която започна да прилага гласуване по интернет а, през 2005 година, когато едва 10% от естонците използваха този метод, а тази година 30% вече гласуваха по интернет. Бихме искали също така да има и по-добра равнопоставеност между мъжете и жените в листите на кандидатите. Предлагаме също така и крайни срокове за някои елементи от електронния процес, като например за изготвянето на листите с кандидати. Също така националните партии би трябвало да съдомят своите избиратели тях, за тяхната принадлежност към европейските политически партии, слагайки логото на тези партии на бюлетините и на предизборните кампании, за да, плакати, за да може гражданите са наясно с съществуването на европейски политически партии. В заключение, въздействието на гражданите върху бъдещето на Европа започва с тяхният информиран избор по време на изборите за Европейски парламент. Благодаря ви, думата е господин Йолайнен. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Европейският парламент е уникално явление. Никъде другаде хората нямат тази възможност съвместно да избират пред представители, за депутати от 28 отделни държави. Няма друга такава практика в света. Но знаем, че това също така създава и известни проблеми. Не всичко е предприето, за да се отстранят някои недостатъци. Именно за това ние правим предложение за следващите избори 2019 години да бъдат по-демократични и по-прозрачни, а също така и те да станат още по-европейски. Ние правим предложения към държавите членки и се надяваме, че ще се направят промени, изменения спрямо а, избор, избирателния закон от 1976 година. Например, достъпа до гласуване. Бихме желали и младите хора да привлечем, така че те да участват в изборите много млади хора биха могли да гласуват на 16 годишна възраст очевидно, че изборите в този смисъл ще имат много сериозно въздействие. В Австрия има подобно решение за начало на възраст за гласуване 16 години. И наистина много е важно да могат а, кандидатите съвместно да обединяват усилията си, когато излагат своите кандидатури. Що се отнася до подготовката на изборите? Това е друга тема. В някои държави листите се уточняват определен определени дни преди деня на избора, а според нас този срок трябва да бъде 12 седмици. Имайки предвид е, факта, че трябва да се води е, кампания предизборна и в доста големи избирателни райони. Що се отнася до е, националните въпроси, дебатите, които е, се предават по телевизията, като че ли националните въпроси а, е, засънчват европейските въпроси. Ние бихме желали да работим в а, е, тази посока. И на листите да бъдат а, описани на бюлетините не само политическата партия, към коя група тя принадлежи. Това също е много важно, за да могат наистина избиратели да се ориентират и листите трябва да са готови при 12 седмици преди а, изборите. След това, равнопоставеност между полата, половата е нещо много важно. Може би за някои 2019 година е твърде ранна дата, но според нас е постижимо за 2024 година. Трябва да направим така, че да има подходящ баланс и предлагаме прага да бъде 5%. В някои страни е този процент е 3, е, за да може е, представител да бъде избран за член на Европейския парламент. Разбира се, ще има много разисквания по този въпрос. Надявам се, че ще се подобри положението. Надявам се на успех. Vous demandez, en plus de votre temps de parole, que vous demandez un temps de carte bleue à Leinen. Правилно ли разбирам, че има искане за синя карта към господин Лайнен? Господин Лайнен, Приемате ли въпрос, зададен с син картон? Заповядайте. Това не е много обичайно на този етап от процедурата. Господин Лайнен, знаете ли, че съществуват тези два анализа на европейското избирателно право. Би трябвало да ги разпознавате. Единият е от февруари и другият е от септември. В един е участвал Андрю Дав. Има две становища. В едното се казва да, в другото се казва не. Е, извършени са две много скъпи проучвания, за които сме платили и които са дали два коренно различни резултата. Господин Лайнен. Да, колега. Това го обсъдихме неколкократно в Комисията по конституционни въпроси. Смятаме, че трябва да има равни възможности във всички 28 държави членки. В някои страни можете да спечелите място с 0,6 на 100 от гласовете, а в други страни се нуждаете от 3% от подадените гласове, за да спечелите депутатско място. Това не е балансирано. Ние имаме много ясно виждане по въпроса и за това е гласувало мнозинството в комисията АВКО. Благодаря сега госпожа Крецо от името на комисията. Мадам Хубна. Госпожо председател, скъпи колеги, господа са докладчици. Демокрацията са основните ценности на Европейския съюз и това означава, че европейските институции би следвало да упражняват своите функции при най-високи стандарти за отчетност и демократична легитимност. Европейската комисия споделя целта за засилване на демократичната легитимност на Европейския парламент. Поздравяваме Европейския парламент за предложението за, за промяна на правилата за избиране на членовете на парламента. Докладът приета в комисията АВКО по предложение на госпожа Менута Хупнер и господин Йолайнен, вероятно ще се превърне в основна първа стъпка в процеса на реформиране на европейското избирателно право. Към момента този процес на реформиране се оказа много дълъг и болезнен. Европейската комисия си дава сметка за засилената роля на Европейския парламент при избора на председател на комисията след Лисабонския договор. Наясно също така и с дългогодишните призиви на Европейският парламент, европейските политически партии да обявят водещи кандидати за пост председател на Европейската комисия. Това се случи за първи път по време на предишните европейски избори и Жан-Клод Юнкер вечер, вследствие на този процес, беше назначен от Европейския съвет и беше избран от Европейския парламент за председател на Европейската комисия. Това нововведение на изборите през 2014 година об... по-пряко обвърза изборът на председател на Европейската комисия с изборите за Европейския парламент. За бъдеще тази процедура ще засили демократичната легитимност на процес на взимане на решения в Европейския съюз и ще представлява съществена стъпка напред за създаване на истинска политическа култура на европейско равнище. Европейската комисия също така подчертава необходимостта от засилване на политическата отчетност, тъй като националните партии трябва да изготвят листи национално равнище най-малко 12 седмици преди изборния ден. Също така е важно да се подчертаем връзката между националните политически партии и европейските политически партии чрез използване на логото на европейските партии на плакатите и по време на видеоматериали, които се използват в процеса на предизборната кампания. Това е един много важен, много важен елемент и мисля, че всички тук бяхме жертва на, сме били жертва на недостатъчното засягане на европейски теми в рамките на предизборната кампания. А това е много важно. И в това отношение националните и местните е, власти играят много важна роля, за да станат европейските граждани по-добре осведомени за залогът на европейско равнище. Освен това, основните принципи за провеждане на изборите на европейско равнище, като например минимален прак за който да въжи всички държави членки, ще улесни хармонизирането на изпълните правила. Въвеждането на този брак като цяло ще ще улесни функционирането за Европейски парламент, като намали възможността от прекалена раздробеност в, в контекста на самият парламент. Говорим непрестанно за криза с липса на доверие в Европейския съюз. И в този контекст насърчаването на участието в изборите на европейските граждани е от съществено значение. Ето защо аз най-горещо приветствам е, възможността да се даде право на участие в изборите на европейските граждани, които живеят извън Съюза, както и възможността за по разширяване възможностите за гласуване чрез други методи, както и гарантиране на равенството между половете в листите на кандидатите. Това всичко са стъпки в правилната посока и също така, както знаете, бях тук от другата страна, когато нееднократно съм настоявала за въвеждане на квоти за жените. И в страната, която най-добре познавам, смятам, че трябва да се направи нещо и на национално равнище. Както вече казах, в редица държави членки положението си е направо катастрофално и на местно равнище, и в националните парламенти. Но поне тук, разпо... тук поне се прилага принципа за равенство между половете, което е много важно. Обективното медийно отразяване на предишните кампании също е ключов елемент и също така държах да го спомена, тъй като това е съществено условие за провеждане на честни и справедливи избори. Взимам предвид вашето предложение създаване на централизиран орган за контрол на изборите на европейско равнище. Преди да се поеме подобен ангажимент, предложението ви трябва внимателно да бъде разгледано и в частност трябва да гледаме възможността за създаване на подобен орган. Трябва да се има правит какви ще бъдат неговите правомощия, какви ще бъдат условията за неговите създаване, неговото създаване и какви ще бъдат последиците от създаването на подобен орган от бюджетна гледна точка и гледна точка на служителите. Пак повтаряме, Европейската комисия подкрепя напълно предложението на Европейския парламент. Според нас е много своевременно. Поздравления! Благодаря ви. А сега давам думата на господин Шопфлин за минути и половина от името на НП. You, Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Сега, що се отнася до създаване на обща система в Европейския съюз, няма нищо необичайно. Всеки парламент иска да стъпи на на предвидимост. Що се отнася до начина по който избират гражданите своите представители, можем да кажем, че има сходства, имайки предвид обаче, че има и 28 различни държави разликите все пак не са толкова големи. Що се отнася за прага? Трябва ли да има минимален праг за избор на един депутат? В някои държави членки няма подкрепа в тази насока, в други това е практиката. Прагът по, по, по, възпира, може би, тези, които са по-фриволно кандидатстващите за депутатско място. Във всеки случай не бива да се залага на твърде висок прак, който да има а, възпиращ ефект за всички. Тоест, необходимо да има един баланс, когато се предлага подобен прак. Това е рационално и разумно предложение. Благодаря. Госпожа Бресо, минута и 30. Е, Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за положения труд. Работата бе доста сложна. Бих желала да благодаря и на комисаря за подкрепата, която бе оказана на нашата инициатива. Темата е деликатна. Това е един от случаите, в които парламентът има право на законодателна инициатива. Сиреч Ние можем да предлагаме не само дребни изменения на законодателството. В продължение на години обаче нашето избирателно право не се изменя, защото съветът категорично отказва да стори това. Сегашните предложения са насочени към постигането на по-хомогенни правила за изборите в целия Европейски съюз. Така европейските политически партии ще станат по-видими, е, изборите ще придобият по-скоро европейско измерение. Същото ще въжи и за номинирането на кандидатите за поста на председател на Европейската комисия. Трябва да гарантираме осигуряването на достатъчни по брой седмици, за да се оповестят имената на кандидатите. Необходимо е да се гарантира и равенството на мъжете и жените, а идеята за транснационални списъци може да бъде поне включена в преамбюла. Надявам се, че за първ път ще се умеем да стигнем до избирателен закон, който да е прият от самия парламент. Благодаря сега Господин Уяздовски от името на европейските консерватори и реформисти. Госпожо председател, групата на ЕКР смята, че настоящите правила за избиране на членство на ЕБ са напълно подходящи и не виждаме защо те би следвало да бъдат реформирани с цел въвеждане на централизирани и хармонизирани избирателни права в Европейския съюз. Бих искал да спомена два елемента. Първо, ако се, се въведе минимална възраст за гласуване 16 години и ако насърчим гласуването в интернет, в тези две мерки ще доведат до увеличаване на хората, които ще гласуват. Но ние не сме съгласни с това твърдение. Не смятаме, че интернет трябва да се превръща в основен инструмент в провеждането на избори. Но още по-важно за нас е предложението за въвеждане на централизирано избирателно право и задължението да се използва логото на европейски политически партии заедно с логото на националните политически партии. Ние не виждаме подобна потребност. Съществуват нови политически партии в държавите членки, които може да изберат по-късно към коя европейска политическа партия ще се присъединят, след като влязат в Европейския парламент. Защо трябва да принуждаваме тези партии да решават към кого ще се присъединят още по време на предизборната кампания? Освен това, легитимността на Европейския парламент би следвало да се основава на зачитането на националните традиции и националния суверенитет. Колкото по-близо сме до народа, толкова по-близо сме до нашите граждани. Ако хармонизираме изпълните правила, Европейския съюз ще продължава да се отдалечава от проблемите на гражданите, затова ние ще гласуваме против това предложение. Благодаря от името на групата на АОТЕ. За две минути думата има госпожа Пагазалатунда Луис. Президента, muchas gracias. Bueno, pocas horas de este... Благодаря, госпожо председател. Само няколко часа след е, това решение се взе решение да се отложи е, е, гласуването, за да може да продължи анализа и това вече говори за значимостта. Обаче доклада може би и ясно показва, че в него не се предлага сериозно ниво амбиция и амбициозност. Само един от четиримата, четирима, които имат право да гласуват, гласуват за Европейския парламент. Това има последствия и на национално ниво и а, големите партии някакси говорят едно в своята страна, друга, когато, когато говорят пред Европейския парламент. Нужно е да има по-голяма осведоменост. Подкрепяме това. Европейските избори трябва да са нещо повече от просто изпробване на националните политики. Европейския парламент трябва да бъде парламент на гражданите, а ние като представители на гражданите трябва да подлежим на непрекъснат контрол. Трябва да си задаваме въпроса какво постига този е, доклад? Какво цели той? Предлагат се някои положителни промени, а други биха имали много сериозно въздействие в нашите страни. Има някои подобрения, които се предлагат по отношение поставеност между половете, например. И едно предложение по отношение на поставането на логото на бюлетините на политическите партии. Ами по това, според нас Надали така ще се укрепи ролята на политическите партии? Господин Шелц. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, е, уместно е във всеки момент да разискваме европейското избирателно право. Защото след изборите моментът означава преди следващите избори. Смятам, че трябва да се преодолее разделението между политици и граждани в Европа. То съществува отдавна и ние трябва да го преодолеем така, че да стимулираме активното политическо участие на онези, които са изолирани от изборите. Един от начините да го постигнем е да подобрим равнопоставеността на мъжете и жените в изборния процес. Смятам, че предложенията трябвало да бъдат много по-смели. Не трябва да оставаме обвързани с стари политически концепции. Трябва да се стремим много повече към създаването на ново политическо пространство на общение между политиците и техните съграждани, отколкото да е, се вторачваме в технически детайли и да се опитваме чрез тях да променим съществуващото положение. В общи линии, е, в доклада се казва, че интересите на нашите съграждани са същите като тези на коалицията в Германия. Това а, е, се вижда и от предлагания прак. Мисля, че това е просто плесница за Германския конституционен съд. Благодаря, а, е, господин а, Тери Кабрас. Благодаря ви, госпожо председател. Фактът, че по този доклад работиха двама съдокладчици, показват, че имаше единение сред мнозинството в парламента, което само по себе си не е нещо лошо, но това доведе до липса на гъвкавост в момента, в който дебатът стигна до там дали да се, предложа, да се приемат редица от многобройните предложения, внесени от останалите политически групи. И със съжаление мога да заявя, че тази реформа е недостатъчна. Тя не може да отрази необходимостта от исторически промени. А между другото, докладът трябваше като цяло да се съсредоточи към засилване на доверието на европейските граждани към институциите. Но това не се случва поне в четирите области, както следват. Първо, доклада се определя нещо ново, един ам, задължаваща пряк, който беше определен за неконституционален, противоконституционен от Германски конституционен съд, който обаче в момента запитва да се въведе на европейско равнище. На второ място, транснационалните листи с кандидати бяха включени само в преамбюла. На трето място, равенството между половете се отлагат чак за европейските избори през 2024 година. И а, все още няма задължителна изборна възраст от 16 години. Благодаря ви от името на експерт спектър демокрация. Думата има госпожа Джеймс за една минута. Изслушах експозето, в което се излагат целите и опитите те да бъдат мотивирани. И наистина бях изненадана от чутото. Можем да цитираме е, Джордж Оуел. И е, той действително, ако може да присъства, вероятно би се ужасил. Имам предвид книгата му, разбира се. Каква е целта? По този начин още по-малко демокрация ще бъде постигната. Какво се случи наскоро в Португалия по отношение резултатите от изборите? Е, целта наистина, така както е очертана тази вечер в разискванията, означава ли да, да отрази волята на хората? До този етап е, не съм е, чула нищо по въпроса за кибератаките и говорим за гласуване в електронна среда. И е, сега е, тук наистина не бива да се обсъждат неща, които са чужди на е, пленарна зала. Госпожа Анимас. Господин. Госпожи и господа. формалният избирателен закон от 1976 година е напълно годен за произвеждане на избори за Европейски парламент държавите членки. Ако бъдем е, настойчиви приемем нов закон, това ще принуди европейци, европейците да гласуват масово, като от процесите ще бъдат изтласкани държавите членки. Ще иземем на държавите членки множество права и е, депутатите вече няма да представляват собствените си държави и техните народи, а целият Европейски съюз. Е, има опити да се въведе и задължително гласуване навсякъде, за да не се стигне до по-нататъчно фрагментиране. Ние искаме партиите да останат автономни и смятаме, че страните, т.е. държавите членки трябва да имат свободата сами да избират каква избирателна процедура да предложат на своите граждани. Госпожа Бресо, въпрос с син картон. Съвсем кратко. Споразумението стъпва върху действащите договори. Ние и сега представляваме целият Европейски съюз, а не своите държави членки. Знаехте ли това, колега? Вижте, госпожо, по отношение на договорите, аз не съм избран заради тях. Виждате около мен национални знамена – и ще виждате все повече такива знамена в бъдеще. Ние представляваме онези избиратели, които са гласували за нас, а не всички. Ние гласуваме нашия, т.е. ние представляваме нашия народ, нашите избиратели. И други като вас се заблуждават, че представляват целият Европейски съюз. Благодаря, господин Свобода. Уния, давай... Много ви благодаря. Договорът за функциониране на Европейския съюз дава възможност на Европейският парламент да започне посредствена инициатива в реформа на избирателното законодателство. И аз се радвам, че ние се възползвахме от тази възможност. Комисията по конституционни въпроси се възползва от тази възможност. Смятам, че трябва да подкрепим основната идея, заложена в този доклад. Укрепване на демократичните основи на Европейският парламент е съществено условие, за да се насърчи по-високо участие на гражданите в европейските избори. Европейският парламент е институция демократична по своята същност и целта ни винаги е да насърчаваме този дух на демокрация, доколкото е възможно. И разбира се, по този начин ще спеченем и доверието на нашите граждани. Господин Сило Перера има думата. Обригадо, президент. Благодаря, госпожо председател. Обикновено ние наистина много време говорим за демократическия дефицит, не трябва да, говор... а трябва да говорим за мерки за подобряването на състоянието. И ето за това а, искам да подкрепя и поздравя докладчиците за отличния доклад, в който наистина по много реалистичен начин се предлагат мерки връзка с изменението на избирателния закон. Е, има законодателна инициатива в тази област, Европейския парламент. Имаме и задължението да направим това, за да укрепим европейското измерение на демокрацията. Необходимо е да направим една важна стъпка, за да обвържем и изборите е, за Европейски парламент с избора е, за председател на Европейската комисия. По-нататък, що се отнася до бюлетините, листите, те би трябвало също така съвсем ясно да показват е, принципите на партиите, които кандидатстват. По същия начин ще трябва да подходим и за равнопоставеността между половете. Трябва да използваме, разбира се, също така и възможност за електронно гласуване. Трябва да има и прак. Може би някъде между 3 и 5% за различните държави а, и избирателни региони. Гражданите знаят за кого и за какво гласуват. Европейската демокрация ще се усъвършенства в резултат на тази промяна на избирателния закон. Благодаря frau präsidentin! das bundesverfassungsgericht hat die fünf hürde zur eu wahl in deutschland für. госпожо председател германският федерален конституционен съд обяви за противоконституционен прагът от 5% за изборите за европейски парламент тъй като това лишава а, от уча... възможност за участие в изборите малките партии. Именно за това а, има партии в нашия парламент, а, които настояват за връщането на прага. В Германия обаче има решение на Конституционния съд, с което прагът е отхвърлен. Аз призовавам големите партии най-сетне да бъдат почтени с нас. Те още веднъж искат да измамят избирателите и да ликвидират конкуренцията. Опитват се сега да въведат в акта за избори за Европейски парламент задължителен прак. Това е позор. Колегата Мюлер. Една минута. Тук в парламента с а, голямо мнозинство предлагаме да се подкрепи реформа на избирателното законодателство в Европейския съюз. Но проблема си остава принципа на субсидиарност. Според мен прагът от 3% е безсмислена. Всъщност тя засяга само две от 28-те държави членки на Европейския съюз, а именно Испания и Германия. А освен това, малките партии няма да се съюзят с големите политически групи и по този начин да заплаща Европейския парламент. всичките тези доводи изобщо не издържат на анализ и ни, затова ние сме против прагът, който между другото беше отхвърлен като противоконституционен от Федералния конституционен съд на Германия. Ако приемем този прак, няма да се вземат предвид гласовете на 8 милиона европейци от организацията, което разбира се подкрепи демократичната основа на парламента. Аз лично събрах едва 1,6% е, от гласовете в моят избирателен район, който би поставил по този начин по въпрос моята демократична легитимност. Господин Бухар. Ти... Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Сега 3 или 5% прак. Ще повлияе на Германия и Испания на практика, както бе, бе казано, защото те са държавите, в които имат над 26 депутата. Какво означава този прак всъщност, ако въведем подобен прак? как ще обясним принципа на справедливост за по-малките държави? 3% например в Люксембург това няма смисъл. 12 000 е, гласа, 3% в Германия, 10 е, пъти повече. Германия вече е, изпитва пропорционално неравнопоставеност, имайки предвид подобен подход. И какво ще се случи тогава? Гласовете за по-малките партии просто ще се прелеят в по-големите партии. Госпожа Майер. Благодаря, госпожо председател. Днес сме изправени за енти път пред опит на Европейския съюз да сложи оглавник на държавите членки. Това е индикация за демократичния дефицит в Брюксел. Погледнете цифрите за последните избори. Демократичният дефицит не може да се преодолее чрез ограничаване на демокрацията в държавите членки, като ги задължите да сформират списъци за изборите на принципа един мъж, една жена. 42% от хората гласуват в изборите за Европейски парламент. И е очудващо, че при това положение има хора в Европейския парламент, които подкрепят подобна антидемократична инициатива. Аз смятам, че ние трябва да представляваме така както съм аз, хората на Холандия. Ние представляваме народите си, а не целия Европейски съюз. Благодаря, господин Преда. Много ви благодаря. Най-напред бих искал да поздравя госпожа Хюбнер и господин Лайнен. Откакто съм член на Европейският парламент, съм свидетел на втори опит за реформиране на изпорателното право. По време на предишния мандат си дадохме сметка, че много трудно може да се намери добро равномесие между амбициите ни и това, което може да постигнем в действителност. В момента обаче сме в състояние да преодолеем тази трудност. Важно е европейските избори да не бъдат просто съчетаване на 28 национални избори. И за целта трябва да последваме препоръките направени в доклада на госпожа Хилбнер и господин Лайнен. Би следвало също така да последваме и препоръките направени от комисията АВКО. Имаме нужда от повече Европа по време на европейските избори. Имаме нужда от норми, които да гарантират европейската демократична легитимност на европейските избори. Винаги съм подкрепял възможността и необходимостта да има демокра... демокрация при избирането на кандидатите. както и възможността за гласуване в интернет и свалянето на възможност на минималната възраст, даваща право на участие в изборите на 16 години. Надявам се да не се, да не се а, промени доклада на на комисията АВКО. Благодаря. Не мислите ли, че вече е време да се смени а, закона? 40 години а, са отминали. На следващо място, не мислите ли, че тези от нас, които сме тук, би трябвало да а, подлежим на същите а, правила и да имаме същите права? Трябва да имаме хармонизирана система на избори. По-нататък, на трето място, не мислите ли, че е от изключително важно значение да има представители на европейските партии, а не на националните? И ние тук представляваме европейската суверенитет, европейската суверенитет. Трябва да всички да подлежим на един и същи набор норми, трябва да спазваме едни и същи разпоредби, трябва да бъдем равнопоставени, трябва да бъдем а, вписани от, в транснационални листи. И водещият е, листата, според мен, би трябвало да води кандидатурата си, кампанията си в Европа. Това е демократично. Обръщам се към колегите от Обединена левица и Северна левица. Колеги, моля ви, не, не, не вървете срещу нас. Може би това е, е един вариант, може да има и други варианти, но мисля, че не трябва да се обединявате с онези, които са против Европа. Приемате ли синя карта от господин Лебретон? Заповядайте, имате 30 секунди да зададете въпроса си. Благодаря за това, че се съгласихте да отговорите. Бях шокиран да чуя, че според вас ние вече не представляваме народите. Вие искате чрез тази избирателна реформа е, да започнем да представляваме европейските партии. Мисля, че това е тежка грешка. Последният шанс за спасяване на Европа е, е да се е, погодите най-сетне с народите. Аз лично бих бил за това Европейският съюз да бъде премахнат. Обаче, какво мислите вие? Не смятате ли, че това е последният шанс на Европейския съюз да се помири с народите си? Е, народите на Европа са Европа. Аз бих искал да виждам тук представени повече европейски политически партии. Не искам само да бъдем ние едно множество събрано от различни национални партии. Е, вярно е, че е, не се говори нищо за транснационални партийни листи в доклада, но смятам, че той въпреки това е стъпка в правилна посока. Господин Герке. Осъждам фактът, че големите германски политически партии злоупотребяват с властта, която имат тук, за да въведат прак от 3%, което нарушава по всички възможни начини решението взето от Федералния конституционен съд на Германия. Един колега от групата на СДУ ми каза, е, че това е мярка насочена срещу нас. Но а, гражданите имат вяра в нас. Те са гласували за нас. Това е принципът на Астри, който е малък, но пък е силен. Ние унесетворяваме мнението на европейските граждани, които вярват в този принцип. Аз съм сред. А, най-високо ценените членове на Европейския парламент, защото гледам сериозно на потребностите на европейските граждани, защото се изказвам от името на семействата и винаги защитавам техните интереси. Ако и вие сериозно си възприемате работата, може да успеете да се сравновавате с нас, но престанете да нарушавате на националните правомощи и престанете да подривате възможности на нас малките партии. Благодаря ви и сега преминаваме към процедурата спонтанни изказвания. Шестима колеги са поискали думата. Започваме с господин Пош Писил. Една минута. Est-ce que je l'ai mal dit, Monsieur Pospichil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 действително е, има вероятност да остане на национално ниво. Не бива да се разкъсва връзката между гражданите и политиците. Гражданите би трябвало да познават своите а, представители, да си говорят на един и същи език да могат да поддържат контакт с тях. Ако се разкъса тази връзка, може да се стигне до там, че просто да няма избиратели. Господин Мариес, с ревизията на процедурата за изборите ние се опитваме да затворим прозореца пред европейския народ – с изменение едно се предвижда представителите в Европейския парламент да бъдат избирани не като представители на своите народи, а като представители на европейския народ. Обаче европейските народи не могат да бъдат ликвидирани от никого. Второ, за разпределението на местата се предвижда въвеждане на прак – по този начин ще бъдат е, изолирани редица политически движения в Европа и ще бъдат спестени някои тревожни гласове, които се издигат против германизирането на Европа. Народите, са тези, които стоят в основата на Европа. Параграф 21 е, игнорира правомощията на държавите членки, и това е пречка за признаването на изборите на малцинства, на езиците на малцинствата по време на изборите. Благодаря ви, госпожо председател. Предложената реформа няма да засили демократичното измерение на европейските избори, нито пък ще засили демократи... демократичността в процеса на взимане на решение в Европейския съюз. Тази реформа също така няма да привлече повече господователи на европейските избори. С тази реформа ще се озовем в а, едно положение на липса на държавност. Налагането на подобни правила изисква всички да спазват правилата, които се определят на европейско равнище. Но това няма да увеличи демократичността в процеса на избори. Ако искате повече легитимност, включително и легитимност на европейските избори в моята държава, например, нека да създадем единни избирателни райони. Това може да доведе до някакъв напредък. Госпожа Реда, благодаря. Мисля, че това предложение на пропусната възможност ако погледнем каква е сега обстановката, на практика всички е, депутати от Германия биха искали да подкрепят е, предложението за електронно гласуване, за да може да се увеличи прага. Така че е, има амбициозно предложение, свързано и с е, транснационалните листи. Да, трябва да укрепваме европейското изменение на изборите, но това не може да бъде постигнато само когато се отпечатва логото на партиите на бюлетините или се изключват малките партии. Това може да се постигне, ако действително всички работят съвместно, е, изграждайки своите позиции и водейки кампания с тези позиции по един а, изключително прозрачен начин, иначе просто ще се прогонят малките партии. Кои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 Съгласен съм е, с е, това, че трябва да уважаваме е, решенията на съдилищата, но Конституционният съд в Чехия пък прие, че наличието на такъв прак не е противоконституционно. Значи това показва, че се намираме в средата на голям проблем. Конституционните закони на отделните държави членки съдържат различни правила. Мисля, че подобни разделения не са нещо хубаво. И за това бих много внимавал с изграждането на общи за всички правила. Господин Ферейра. Благодаря ви, госпожа председател. Привидните демократични избори привидните референдуми и фактът, че когато договорите не могат да бъдат, из... да бъдат приети по фалшифи, чрез фалшифициране, просто ги заобикаляме с приемане на договор от фискалния пакт, например, който чисто и просто заобикаля вече съществуващите договори. Това представлява пряка незаконна намеса в суверените, суверените права на народите. По този начин парламентите вече нямат свобода на действие, което само доказва противодемократичното естество на Европейския съюз. Структурите му са напълно недемократични и каквото и да се опитвате да правите, няма как да промените този факт. Виждате, че казателката прекъсва. Съжалявам, госпожо Крецо, имате отново думата. Thank you very much. Благодаря ви много. Благодаря за вашите изказвания и мнения. Много интересен беше дебатът. Ще приключа е, като повторя, че комисията напълно подкрепя усилията на парламента да приеме това изключително навременно амбициозно предложение. Според нас, за да може да има демократическа промяна, трябва наистина да се утвърдя, утвърждава концепцията за а, кандидатите, които ще се явят на изборите. Изключително важно е участието на гражданите и а, обкрепването на връзката между а, гражданите и представителите, за които те ще гласуват, е изключително важно и за изпълнителната власт. Това е изключително изключително важно и за разрастване на а, демократическото участие като елемент от процеса на взимане на решение. А, както вече казах, много важно е също така да се подчертае квотата или равнопоставеността между а, половете, предложено от Европейския парламент. Това е един конкретен начин за ангажиране в европейската структура за изграждане и играе и една още по-активна роля в изграждането на демократичното общество, изграждане на доверие между гражданите и европейските институции. Много благодаря. Сега отново докладчиците, госпожа Хюбнер. Да, благодаря. Драги колеги, искам да благодаря както на онези, според които ни липсва амбиция, така и на онези, е, според които сме свръхамбициозни, защото има представители и на двете групи тук в залата. На онези, които смятат, че ни липсва амбиция, искам да кажа, че някой е, път е, бихме желали да привличаме към идеите си максимален брой хора, за да бъдем максимално разбрани от електоратите в Европа, но това означава, че понякога се плъзваме и към най-малкия общ знаменател, за да търсим компромис. Сега, това предложение е, може да стигне до съвета и той е напълно да го игнорира. Затова се опитахме да ангажираме цялата система, така че да направим една стъпка напред в еволюцията на правото на Европейския парламент да взема решение за процеса, съгласно който ще бъде сформиран. Това може до някъде да обясни първата група коментари, но за онези, които смятат, че сме прекалили, е, ще кажа, изцяло съм несъгласна с вас. На онези, които смятат, че прекаляваме, като поемаме отговорност е, за неща, които спадат към суверенната сфера на правомощия на правителствата на държавите членки, аз е, мога да кажа, че това предложение доближава Европейския парламент до гражданите на Европейския съюз, а доближава и гражданите до Европейския съюз. Мисля, че с този проект преодоляваме най-голямата слабост на Съюза в момента огромната дистанция между него и гражданите му. Надявам се, че всички тези дискусии, които провеждаме сега, които проведохме и в комисията и които ще продължим да водим с съвета, ще ни изведат до резултат, който да не е жалон, както хубаво се изрази комисаря, но поне ще представлява кръчка напред по пътя към е, реално право на Европейския парламент сам да определя процедурата, по която се а, е, сформира. А, е, както каза един колега, ние може би сме единствения парламент в света, който няма право да взема решение за а, е, тази процедура. А, по отношение на решението на Конституционния съд на Германия, а, то ни е известно. А, но в решението му се казва, ако имаше европейски закон, европейски нормативен акт, който предвижда прак, положението щеше да е различно и решението ни щеше да е друго. Ние това правим. Предлагаме европейски нормативен акт. Надявам се, че утре масово ще гласувате. Благодаря. Сега давам думата на съдокладчика господин Лайнен. Благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на всички колеги, които взеха участие в а, дебата. Господин Шофлин каза, че минималният прак е добра идея, но той трябва да бъде прекалено висока. Какво направихме ние? Взехме предвид системата, която се прилага в 26 държави членки. Във всяка една от тези държави в националното законодателство е заложен прак от 3% най-малко. И всъщност това, което ние правим е просто да предложим този прак да се прилага и в останалите две държави членки на Европейския съюз, които в момента не ги прилагат. В останалите 26 държави членки системата вече е добре отработена и дава добри резултати. Скъпи колеги, действително конститу... Конституционният съд в Германия излезе с решение, но съда също така остави и отворена врата. В решението се заявява, че докато няма е, европейско законодателство в тази област, Конституционният съд ще вземе решение какво ще се прави в Германия. Но едновременно с това Конституционният съд в Германия заяви, че ще последва е, нови решения, които се взимат на европейско равнище. Е, като например изготвянето на ново избирателно право, свързано с избирането на председател на Европейската комисия, например. Така че а, е, възможно е и в това отношение позицията на Конституционния съд за нулев прак е, да бъде преразгледана. Разбирам позицията и на малките политически партии, но те наистина представят нашето предложение по много опростен начин. Вярно, някои колеги твърдят, че нашите предложения не са достатъчно амбициозни, но предвид горчеви опит от предишният мандат решихме да действаме на два етапа. Това е първият етап, който в момента ни се струва реализуем и вече на втори етап ще предложим допълнителни мерки, които вероятно ще се изготвят и в, е, в е, контекст на консултации с националните парламенти, държавите членки и т.н. Създаването на общоевропейски листи с кандидати ще изисква промяна на националното законодателство. Ние няма как да ги променим на този етап, както показа Колчивият ни опит от предишният мандат, както вече казах. Госпожа комисаря е права, да, нашето предложение е жалон, защото продължение на години нищо не се случи всякакви а, идеи се изказаха, но нямаше конкретни предложения за реформа. Така че нашето предложение тук е важна стъпка напред и нека да не. А, нека да не си позволяваме да пропуснем тази възможност, защото в противен случай изборите през 2019 година ще се проведат при също толкова тежки условия, както и в миналото. А за тези от вас, колеги, които не приемат факта, че ние не сме избрани национално равнище, а че от момента, в който станеше на Европейски парламент, ние представляваме гражданите на целият Европейски съюз, а не само гражданите на нашите държави членки, нямам какво да им кажа. Това очевидно са евроскептично настроени хора. какво ти да им кажат, те ще бъдат против. Те са мълчество и се, надявам да си останат мълчество. Благодаря ви, се